Dear colleagues, welcome. Колеги, добре дошли. Нека приемем дневния ред. Преди да кажа добре дошъл на гуверньор Марио Драги, ще направя няколко кратки съобщения за междуинституционалните преговори, които тъкат сега. На 5 юли започна досието и триалозите, свързани с директивата за капиталовите изисквания. Трябва да се определи работата, метода на работа на съвета, да се направи разграничение между отделните технически, политически и други аспекти. Дадохме мандат на техническо ниво да подготви триалог за 5 септември. Също така имаше на 4 юли диалог за Емир Рефит. Положителен резултат. Имахме възможност да обсъдим задълженията за клиринг на пенсионните схеми на напредък по клирингови режим за финансовите контрагенти и нефинансовите такива и обмен на становища за прекратяване на задължението за клиринг Преговори по този въпрос продължават. Сега искам да я приветствам управителя на Европейската централна банка Марио Драго. Това е втори паричен диалог тази година. Той следва след решението от 14 юни на управителния съвет. Вие сте запознати с темата. Лихвите, които задава ЕЦБ, не се промениха. И поне през лятото на 9, до лятото на 19-та година те ще продължат да са същите. Нетните закупувания по програмата за закупуване на активи трябваше да са по 30 милиарда месечно. Това ще продължи с 15 милиарда до декември 2018 година. Приветствам това решение на управителния съвет да има такова ниво на валутно, валутна корекция. Както знаете, паричните стимули ще останат при реинвестициите на основните плащания за продължителен период както и указанията по лихвените въпроси. Искам да поздравя банката за начина по който бе взето това решение, бе съобщено на пазарите. Мисля, че те разбраха това важно решение. Важно е да се заложи крайен срок за тази програма за закупуване на активи, за да имаме по-голям инструментариум за валутната ни политика. И така ЕЦБ работи заедно с другите централни банки по света. Както знае управителя Драги, координаторите избраха още две теми. Предизвикателствата на валутната политика от виртуалните валути и евентуалните рискове от нестандартните мерки. Подготвителна работа тече с приноса на панела експерти. Няма да говоря по основните заключения на нашите проучвания – Бих искал да дам думата на вас, господин Драги. Благодаря, председателю. Уважаеми депутати, членове на Комисията по економически и парични въпроси, дами и господа. За мен е удоволствие отново да съм тук в Европейския парламент и да говоря пред вашата комисия. Както се видяхме за последен път, управителният съвет на ЕЦБ както каза и председателят преди малко, предприе важни решения, свързани с рекалибрирането на нашата валутна политика и позицията ни след септември тази година. В изказването си днес ще очертая тези решения и ще обясня оценката на настоящата економическа среда, върху която те почиват. След срещата на върха на еврозоната наскоро искам да се възползвам от тази възможност да говоря също и за бъдещето на економическия и валутен съюз, като посоча приоритетите в краткосрочен план от гледна точка на ЕЦБ. Економиката нарасна с 0,45% през първите три месеца на 18 година, което означава 5 години нарастване и експанзия на економиката. Економическите фундаментални критерии си остават солидни, макар че в началото на годината имаше е, слаб растеж. Пазара на труда се подобри и то значително през последните години. Заетостта е, нараства с 8,4 милиона от средата на 13-та година и расте в почти всички държави от еврозоната. Безработицата е 8,4% през май, най-низко ниво от декември 8 година насам и в момента имаме най-високо участие на работещи на пазара на труда. Ако погледнем напред, последните предвиждания пред говорят за годишен растеж средно 2,1% през 2018 година, 1,9% през 2019 година и 1,7% през 2020 година макар че има доста несигурни елементи, свързани с глобални фактори, както и заплахата от нарастващ протекционизъм, рисковете около прогнозата за растеж в еврозоната са най-общо казано балансирани. Продължаваме да наблюдаваме отблизо случващото се. Ако трябва да цитирам една от прогнозите на Евростат, общата инфлация се е покачила на 2% през юни от 1,9% през май, което означава инфлация и при енер... цените на енергията и храните. Като изключим тези промени при тези стоки, инфлацията е намаляла от 1,1 май месец на 1% през юни. Економиката продължава да се а, разраства и подкрепата за по-високото заплащане означава и нарастване на базовата инфлация. Последните споразумения, свързани с заплащането на работниците в някои държави, означава, че ще има продължаване на тази положителна динамика. Ще обсъдя това малко по-късно, като първо ще обясня решенията на управителния съвет, взети през юни. На последното заседание за валутна политика, управителният съвет прегледа напредъка, който е направен до момента, за да се постигне устойчива корекция на инфлацията. Направихме преценка на случващото се с инфлацията, като взехме предвид трите основни критерии за нетни закупувания на активи. Конвергенция, вяра или сигурност и гъвкавост. Що се отнася до конвергенцията или сближаването? Прогнозите от 2018 година юна казват, че общата инфлация ще стигне 1,7% през всяка една от следващите 3 години. Това са последните от серия прогнози, които предвиждат е, инфлацията да върви към целта, която сме заложили, под, но близо до 2% в средносрочен план. Доверието ни в е, този път на инфлацията също нараства – първо, несигурността около прогнозите за инфлацията вече намаля. На второ място, базовата инфлация се увеличи от много ниски нива, които бяха преоблаждаващи през 2016 година и се предвижда да нарасне при нарастването на економиката, като се засилва а, използването на капацитета и затягането на пазара на труда. По третия критерий прогнозата за инфлацията като че ли е семеустойчива. Това означава, че е, а, няма да бъде а, в състояние на сътресение, когато приключат а, програмите за закупуване на активи. Имайки преди това, съветът смята, че има голям напредък за, до момента и трябва да продължи този напредък и в бъдещия период, макар че има някои несигурности. Затова очакваме, че след септември ще намалим закупуван... нетните закупувания на активи от 30 милиарда на 15 милиарда и ще приключим с тези закупувания на активи в края на декември. Всичко това зависи от данните, които ще постъпват, които потвърждават прогнозата ни за инфлацията в средносрочен план. Очаквания край на програмата за закупуване на активи през декември 2018 година не означава, че нашата валутна политика ще престане да се разраства. Валутната политика ще трябва да продължи да съпътства економическото разрастване и в бъдеще. Следователно, отново потвърдихме идеята си за една политика на реинвестиции и засилихме указанията си по основните ключови лихвени проценти. И по-специално възнамеряваме да поддържаме политиката да реинвестираме основните плащания от основни държавни ценни книжа, закупени от тази програма за продължителен период от време след края на нетните закупувания на активи или поне до когато е нужно, за да има добри условия на ликвидност и възможност за валутни корекции. Очакваме също така основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на настоящите нива, поне до края на лятото 2019 година. Така или иначе, това може да продължи и по-нататък, така щото развитието на инфлацията да отговаря на настоящите ни очаквания, а те са за устойчив път на корекции. Нека сега да говоря за управлението на економическия и валутен съюз. Във времена на все по-голяма несигурност по света, все по-важно е Европа да бъде единна. Усилията, които сме положили последните години да засилим управлението на економическия и валутен съюз, вече направиха същия този съюз много по-устойчив на сътресения. Паричният ни съюз обаче е незавършен и за това е и уязвим за да подкрепим увереността и да продължим с економическото разширение, имаме нужда от сближаване и интеграция на членовете на еврозоната. Почти точно 6 години минаха, откакто европейските лидери решиха да стартират идеята за банковия съюз. Това беше голяма стъпка напред и значително допринесе за намаляване на риска и за един по-стабилен европейски банков сектор. Но банковият съюз все още не е завършен. Бързото приемане на доклада за банковия пакет и бърз процес на триалози – Извинявайте, ние приветстваме приемането на доклада на вашата комисия по банковия пакет и призоваваме за по-бърз процес за тристранни срещи. Споразумението за Европейския механизъм за стабилност като обща гаранция или резерва за преструктурирането на банките ще даде възможност за бързо оздравяване и ефикасно такова, без да се заплашва финансовата стабилност. Всичко това от своя страна ще засили доверието в банковия сектор като цяло и ще го направи по-стабилен. Общият механизъм за предпазване или за гаранция трябва да бъде много бърз и ефикасен. Периода пред нас включая преговорите по европейската схема за гарантиране на влоговете. Не трябва да бъдем задържани или възпрепятствани от намаляването на, на, от различието между намаляване на риска и споделяне на риска. По две причини. Първо, вече има значително намаляване на риска общите съотношения от етаж или ниво 1 на големите банки сега са 67,5% по-високи от преди 10 години. Ще има още друго намаляване, като си има преди намаляването на просрочените креди и токсичните активи в портфелите на големите банки. На второ място, споделянето на риска помага при намаляването на същия – Помислете за корпорацията за, на САЩ за гарантиране на депозитите на федерално ниво. Тя преструктурира 500 банки без това да доведе до финансова нестабилност по време на кризата, защото имаше такъв обезпечителен механизъм, предложен от американското правителство. Съответният брой в еврозоната е 10 пъти по-малък, което е друга причина защо банковия сектор в еврозоната все още е изправен пред структурни предизвикателства. С други думи, ако споделянето на риска ще доведе до едно добро управление на последствията за финансовата стабилност, които идват от намаляването на риска, то тогава намаляването на риска само по себе си би вървяло много по-бързо. Освен това, Една европейска схема за гарантиране на влоговете ще избегне риска за дестабилизиране на така наречените банкови паники и изтегляне на влогове. Ще намали риска от финансова фрагментация и ще подкрепи ефикасността на паричната политика посредством съюза, паричния съюз, който ще допринесе за економическата стабилност. Ако имаме надлежната рамка от политики, тогава и намаляването на риска и споделянето на риска ще се подкрепят едно друго. Колкото по-устойчив е този съюз, то толкова по-добре ще работи той, ако имаме здрава а, рамка за управление. Идеята да се подкрепи този механизъм бе дадена а, всъщност ангажимента да се подкрепи този механизъм а, бе поет на срещата на върха на еврозоната. Трябва да се зачита мандата също така на Европейската комисия и на ЕЦБ. За поемане на сътресенията и намаляване на риска от една огромна криза еврозоната ще извлече много полза от една а, обща функция за стабилизация. Така ще има макроекономическа подкрепа в случай на рецесии в еврозоната, така ще има запазване на сближаването, стабилизиране националните политики, даване възможност на валутната политика да работи ефективно и ефикасно. В същото време този инструмент не трябва да премахва стимулите държавите членки да преследват здрави економически икономически и бюджетни политики. Приветстваме новия импулс, който бе даден на воденето на една такава дискусия. Амбициозният дневен ред за Съюза на капиталовите пазари всъщност ще помогне на приоритетите, които очертах. Първо, Съюза на капиталовите пазари ще доведе до поемане на риска от частния сектор. Това ще намали местните съкрасения и ще намали потребността да се използват публични средства за стабилизи... стабилизиране на пазарите. Една последователна рамка е изключително важна за финансова интеграция, която е задълбочена. Например, хармонизиране на рамките за неплат платежоспособност ще направи така, че да е по-лесно банките да се справят с просрочените кредити, а така те ще се оздравят от само себе си. Един истински пазар на капиталовите, извинете, съюз на капиталовите пазари ще доведе до по-стабилни, по-интегрирани, по-задълбочени капиталови пазари и ще подобри финансирането за всички. Искам да подчертая, че нито една от мерките, които споменах, няма да бъдат възможност, ако между държавите членки няма доверие. А това изисква националните правителства да играят своята роля в засилване на устойчивостта на техните економики и модернизиране на економическите структури. И в заключение. Мерките в сферата на валутната политика работиха много ефикасно. Смятаме, че мерките, които са предприяти от средата на 2014 година, ще доведат до един кумулативен, едно кумулативно въздействие от 1,9% пункта, пункта върху растежа на цялата еврозона и инфлацията за периода 2016-2020 година. Нашите мерки изиграха изключително важна роля и продължават да играят такава в това да се върне инфлацията на нива, която които са под, но близо до 2% в средносрочен план. Трябва обаче да бъдем търпеливи, настойчиви и благоразумни в своите политики, за да направим така, че инфлацията да продължи да се движи по тази пътека или по този път, който сме избрали а, ние. Рисковете около тази прогноза са свързани най-вече с заплахата на, от увеличаващ се протекционизъм. Един силен и обединен Европейски съюз може да помогне да се извлекат ползите от економическата откритост и отвореност, като в същото време се защитат гражданите срещу безпрепятствена и бушуваща глобализация. Като даде пример, Европейския съюз може да подкрепи многостранната политика и световната търговия, а те са криъгълните камъни на нарастващия економически просперитет през последните 70 години. Но за да бъдем успешни извън Европейския съюз, ние имаме нужда от силни институции и добро економическо управление при нас. Благодаря за вниманието. Thank you. Благодаря, господин драги. Благодаря и за това, че приветствахте приемането на банковия пакет от нашата комисия. Надявам се, Европейския съюз ще осъзнае е, значимостта на законодателната процедура, която трябва да стои на два крака, т.е. парламента и съвета. Нека им припомним е, тази седмица имаме и тристранни срещи. Нека чуем нашия доклад, че господин Хокмар. Благодаря, господин председател, за вашата работа и вашето представене. Мога да, единствено да се съглася с това, което ето казахте за силния съюз, силния банков съюз, съюз на капиталовите пазари. Имам обаче един конкретен и един общ въпрос. Първо, развитието на положението с лошите кредити. Говорите за усилване на стабилността. Смятате ли, че тук нещата вървят така, както от се очаквахме? Ако отговора е не, какви са основните причини? И по-общия ми въпрос, погледа върху инфлацията и разходите в нашата политика, тя започна в е, условията на тежката криза 2008 и 2009 година и сега някакси в първите години на възстановяване присъстваше още по-явно. След това нещата тръгнаха нагоре, економиките се развиваха добре и сега постигаме върхови стойности, уникални. И това налага преси в условия на уникална политика. Е, искам да ви попитам, така ли трябва да третираме критериите за инфлация, както го правим. Няма ли рискове да продължим толкова дълго с тази политика в бели и черни дни, така да се каже. И всичко, което ние трябва да направим, е, е, мож, може би нещата не вървят както трябва. Има доста основания да мислим така. Вие самия споменахте протекционизма, но и политическата несигурност в самия съюз. И редица други рискове фактори. Как гледате вие? на последствията от тази експанзионистична европе, парична политика и какво смятате, че можем да направим, ако нещата не вървят така добре, както днес и ако нашите опасения се окажат реалност. На първия въпрос отговора е да. Да, забелязваме движение във вярна посока, в посока на МПЛ и наистина, но усилията ни не са приключили. Има редица фактори на заден план и един от основните е голямата, сериозната инфлация а, така че в много страни тези лоши кредити бяха просто отнесени, но в други страни в резултат на сериозната рецесия лошите кредити нараснаха по ред причини. Първо, клиентите, които не връщат парите, положението на пазара се променя, така че е по-лесно да се продават тези лоши кредити. Втория въпрос е свързан с надзора. Тук имаме сериозно подобрение, укрепване, както по отношение на лошите, би ги нарекал експозиции, не само кредити, а също и процеса на хармонизация позволи е, да повишим нашите практики до определени стандарти. Така че въпроса за лошите кредити ще се окаже или ръста ще, ще бъде по-затруднено, отколкото в миналото. Третия въпрос е свързан с рамката, законодателната рамка, която позволява на банките да вземат свои решения относно лошите кредити. Има редица разпоредби, регламенти, които трябва да бъдат приети, които трябва да бъдат съгласувани. Един пример, един случай, например, в който отбелязваме сериозни подобрения в миналото и все пак лошите кредити остават на високо ниво. И причината е че неподходящото законодателство стимулира оперирането с лоши кредити. Така че трябва да отчитаме и, тези, и трите компонента. Но бих казал, че в цялост развитието е в тази област е насърчаващи. Втория въпрос е свързан с паричната политика. Нашата политика не е уникална в никакъв случай. Същата е политиката в САЩ, всъщност доста по-отдавна, отколкото при нас и в Bank of England и дори в Япония и тяхните централни банки. Но ние постоянно наблюдаваме пот- потенциалните рискове за финансовата стабилност с дълъг период на ниски лихви и от, относителна неголяма наличност на ликвидни средства могат да доведат до това. И до момента ние ние не виждаме системни рискове, рискове за системата, които да са належащи и в областите, където има риск, отговорът не е по-скоро промяна на паричната политика, а по-скоро да се приемат подходящи инструменти за макропруденциален надзор. Перваш, перваш Берес. Euh, Искам да поставя въпрос относно управлението désolée, je ne peux pas parler en italien. Не говоря италиански. Е, имам въпрос относно управлението на ЕЦБ е, и националните централни банки, тъй като през април а, е, се обърнахте към съда във връзка с управителя Румсеви на Латвийската банка, освободен от правителството с обосновка корупция. Въпросът ми е извед, известно ли вие какво е, става в такива случаи с управители и възможно ли освобождаване, което е свързано е, с, с поведението на клиентите в еврозоната и не става дума само за пране на пари, е, както се приема в е, американските съдища, но и за поведението поведението на говерньора. Да, вие сте от, отнесохте въпроса към съда, но тук става дума за процедурата. Но какъв е вашия отговор? Как мислите вие в случай на притеснение или подозрение, че говерньора на Централна банка от еврозоната би ли, би ли могло да има намеса в такъв случай, за да се гарантира неговия статут и стабилността на Централната банка в съответната държава от еврозоната? Thank you. Благодаря преди всичко. ЕЦБ е е, не, не се е, интересува от резултата от разследването за освобождаването на говерньор Ремсовик. Въпросът е първо личната независимост на членовете на управителния съвет. Отговаряйки на това първо изискване, ние всъщност всъщност изпълняваме член 14 алинея 2 от статута, съгласно който се дава закрила на говерньорите на централните банки. А, а, а те могат да бъдат освободени, ако те не отговарят на изискванията за своите задължения или са се провинили и провинението е сериозно, сериозни пропуски в поведението пандемията. А, така че, когато за това ние отнасяме въпроса за съда, до съда. На тази база на 7 март тази година съветът а, а, а, реши по отношение на личните мерки спрямо годин и Рипсович, включител, включително и забраната му за достъп до неговия пост и ние отнесохме повдигаме въпроса към съда, с позовавайки се на член 14, алинея 2. Това решение да сезираме съда не е вид на меса в разследванията на наказателно-правните органи в Австрия и аз изпратих две писма до премиера и до финансовия министр на Латвия. Това е положението. Да, разбира се, националното разследване продължава и е, от тогава, ако не бъркам, е, има е, предприяти действия и в самата Латвия нещата са в развитие. Говоря за момента след като сезирахме съда. Но този случай показва, че трябва да се вземат мерки против прането на пари в цялостен мащаб. Вече споменах при едно друго е, изслушване. Необходимо е много по-тясно сътрудничество между надзорните органи и националните и Европейския орган за надзор и е, органите за борба с прането на пари към момента само национални между тях. Това е много важно и аз мисля, че Единствено такива действия могат да предотвратят повторението на подобни инциденти е, и а, това означавате, че потвърждавате, че не сте имали никаква информация а, за корупция на говерньора преди да се намесят САЩ. И второ, вие не ми отговорихте, ако има презумпция или подозрение за корупция, на говерньор на Централна банка. Какво според вас трябва да е поведението на тази Централна банка? So, in general, в общи линии ЕЦБ е обръща голямо внимание на е, доброто поведение, етичното поведение на управителния съвет и на всички други органи. Това е много важно за запазване на общественото доверие и да бъдем безупречни като изпъл... изпълнители на обществе... за обществени функции. Е, Твърде сме притеснени от случващото се и за това и решихме да се обърнем към съда, за да чуем какви временни мерки могат да се вземат с оглед на ситуацията. Това е което знаем. Ние действахме съобразно информацията, която имахме и ни повече, ни по-малко. Тоест не сте знаели нищо, повтаря госпожа Берес. Е, председателят, е, е, добре, господин Драги, ще говоря на немски. Господин Луке, господин Драге, във вашата пресконференция на 14 юни в Рига казахте, че бавно и полека какво е програмата APP и това е нормал, нормален инструмент, ще остане нормален инструмент на европейската политика. Означава ли това, че в случай, че сте готови във всички случаи отново ще започнете нетно изкупуване на ценни книжа? Това е първия ми въпрос. Второ, какъв е обективният критерий за подобни действа. Господин Ръкмарк е, е, вече каза хар, а, а, хармонизирания индекс на потребителските цени не включва разходите за собствени жилища. Е, има данни, че игнорирането на този въпрос дава по-низки резултати за инфлацията в еврозоната, отколкото в действително за това редица страни, включително САЩ, включват и цената на използването на собствени или наети жилища. Доколко отчитате този момент и доколко смятате да предприемете политически мерки по отношение на ЕПП в това отношение? Трето, е, в еврозоната имаме много ниска инфлация, почти негативна в резултат на вашата намеса, но това пречи на инвестициите и можем ли да очакваме непродуктивни инвестиции? очаквате ли, опасявате ли се, че твърде ниските лихви, дори отрицателни, могат да доведат до непродуктивни инвестиции в еврозоната? Пред Марио Драги, благодаря. Първо, нека потвърдя, че нашата парична политика е много успешна, включително и програмата ЕПП. Що се отговора на втория въпрос, е, отговора е да. Е, изкупуването на активи се оказа ефективен инструмент и винаги, когато се наложи, ние ще приложим този инструмент, макар че в момента не смятаме, е, че ситуацията изисква удължаване на програмата извън срока, обявен на пресконференция конвенцията. Трето, в... ние не включваме в индекса на потребителските цени всичко в еврозоната. Ние трябва да имаме хармонизиран индекс и това включва инвестициите в жилища. От самото начало на съществуването на ЕЦБ обсъждаме този въпрос. Първо, проблемът е свързан с момента, защото имаме определени трудности с, с този елемент. Имахме проучвания, имаше симулации, не показват голяма разлика. Е, или поне не такава, която да налага използването на инструментите на, монет, на паричната политика и протеснението, че може да има фирми, фалшиви фирми, така наречените фирми зомби, трябва да ви кажа, че не забелязваме такова нещо. Какво бихме имали като как бихме могли да имаме ръст в еврозоната, дори през последните две години, дори 17-та,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 Всички плащат, а фирмите фантоми не биха правили това. Трето, е, е, това, което наричаме evergreening, т.е. рефинансиране. Забелязваме ли го? Не, не, бих, не бихме казали това. В този смисъл и на този отговор, въпрос ще отговоря, ще отговоря по този начин. Нир Сторвалц. Е, добре дошъл в парламента, господин председател Имам два въпроса предполагам, з, з, з, знаете. Е, е, the next crash will be the Draghi crash. Е, так, имаше редица мнения крити относно целите и като гледате на и целите, които си поставя Италия, то е, е почти обсесия, като погледнем за какво говорим говорим за 500 милиарда. Колко, доколко това говори за криза и доколко тази цел разкрива проблеми в системата. Втория ми въпрос – аз ще бъда докладчик за следващ, последващия годишен доклад на ЕЦБ. Е, и има една финландска приказка е, да, да, да сложиш кучето да пази касапницата. Е, в този смисъл вие от, от една страна давате парите, от друга страна вие сте, както казваме ние, козела в градината какво бихте могли да ми кажете, ако в хода на изготвяне на доклада ви задам въпрос за разделението на труда? Въпросът стои така, как вие разбирате нещата. Институции, където имаме парична политика и надзор, са много наброй, почвайки с Федералния резерв на, на, на САЩ и Бенка в Ингланд и така нататък. Това не е безпредседентен случай. Второ, до сега не забелязваме конфликт на интереси. Аз трудно си представям дори съвсем абстрактно такива. Ако имате парична политика, която а, през, изпълнява задачата си за ста, ценова стабилност и едновременно с надзор за финансова стабилност и действат абсолютно независимо няма конфликти, няма конфликт на интереси, ние не е, повишаваме лихвите, защото смятаме, че това ще се отрази на риска за финансовата стабилност. А, ако сметнем е, това, ще го направим. Ние смятаме, че това е свързано с локални рискове. Сега на първия ви въпрос. Обсъждали сме по много повити целите на отговорността. Ще отговоря общо. Тези цели започнаха от самото начало на нашите APP програми, защото много централни банки в държави изкупуват обезпечения от институции, които не са установени там. 50% от тези институции са извън еврозоната и 50% от работещите в тези обезпечения са извън територията, където се закупуват тези обезпечения е, това е свързано с балансите по цел 2 и за това е, ние имаме съответния и, е, съответен отчет и по цел 2 е свързана по-скоро с институции в еврозоната така че е, те нараснаха чувствително, когато, е, програма, когато започна програмата за изкупуване на активи и ще намалят, естествено, знаят е, с тази програма. Сега, за Италия. Бройката е голяма чувствително по-голяма, но отговаря на историческия опит. Е, отново това не е безпредседентен случай. Така че трябва да разгледаме нещата. Благодаря. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. В неодавна публикувано писмо, подписано от 15 е, национални е, НПО-та, призовава е, е, Централна банка за повече прозрачност е, във връзка с измененията в климата. Това писмо говори за прозрачност и разкриване на информация и по този начин се поставят измененията в климата на едно предно място в, на вниманието на всички. Е, предвид това, че ЕЦБ държи 40, е, 440 е, милиона частни активи, какви смятате е възможността ЕЦБ като публична инстанция следваща примера и препоръките на работна група по е, финансовите е, разкрития е, във връзка с климата. Какво смятате, че може да се направи в това отношение? И втория въпрос. Е, в е, едно слово неодавна вие призова, призовавате за ва, съществено контрациклично подпомагане на агрегираното търсене. Какво, как, Какви са чертите на подобен инструмент и какъв е, трябва да е обема му, за да има макроекономическите мерки, да имат е, смисъл? Благодаря. Ще започна с втория ви въпрос. присъствието на, ня... на е, фискален капацитет с известна функция за стабилност е, се смята за важно, съществено за е, завършване на паричния съюз и е, затова той да бъде по-малко уязвим, по-устойчив. В същата реч, е, която вие споменахте, аз казах, че колкото повече се поделя частния риск, толкова по-малко нужда ще имаме от финансиране чрез публични е, средства на функцията за стабилизиране. Например, САЩ, е, която е най-голямата е, парична зона, 75% от риска се споделя от е, на частните финансови пазари и 25% чрез е, функционирането на федералния бюджет. Штатите или част от Съюза, които е, имат рецесия, автоматично намаляват данъците, други е, обратното. Е, това, разбира се, стабилизира и системата на заетост. В Европа тази съответната цифра е, е число е 40%, което се споделя от финансови пазари, частно, и останалата част е, чрез е, опериране с държавните бюджети. Значи, колкото по-завършен е нашия капиталов, нашите капиталови пазари и съюз на капиталовите пазари, толкова по-малка ще е обема на, на фискалната ние капицет, който ни е нужен, за да стабилизираме економиката чрез ползването на публични фондове. Това е важен на отправна точка в нашата дискусия и наистина е, намаляване на риска и споделяне на риска е, трябва да се разглеждат е, заедно. Те взаимно се допълват. Вместо нещо, за което много време, от много време говорим, че те си противоречат и се противопоставят един на друг. По първия ви въпрос – дали е, е, ЕКБ е, подпомага общите економически политики и целите на Съюза и изключването на споразумението, Парижското споразумение за климата. Всъщност ние подпомагаме пряко и косвено и работата в на различни международни форуми, а също така и мрежата за екологизиране на, на, на производството като сме се ангажирали с общи надзор на, на дейност, за да се решават проблемите с околната среда. Критериите за допустимост в нашата програма за продажба на активи в корпоративния сектор се дефинира съвсем преднамерено така, че да не дискриминираме срещу зелените, така наречените зелени облигации. Имайте предвид, че критериите за допустимост се ръководят предимно от съображения, свързани с валутната политика, паричната политика. И това, че трябва да спазваме мандата си или задачата си, която е ценова стабилност. Но нашата парична политика, разбира се, че включва е, е, екологични е, облигации. Ние имаме много такива и изкупуваме много от европейските е, е, е, облигациите на е, е, Европейската инвестиционна банка. Така че е, под чертата стараем се да постигнем, да бъдем максимално, да, да действаме в рамката, която всъщност, в която се движи нашата парична политика. Благодаря, Мариза Матиес. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Драги. И аз имам някои по-общи въпроси. Е, предвид е, темата, която постави господин Хъкмарк, е, през 11-та година, когато европейската економика започна плахо възстановяване, вие се опитахте да качите лихвения процент. Всъщност вашия предшественик го направи. Вече толкова години от тогава ЕЦБ следва политика, която ограничава нарастване на е, заплатите. И господин Драги неодавна се обърна към профсъюзите с молба да бъдат така с призив да бъдат е, по-взискателни, за да се контролира инфлацията. Но е, не последва нищо от този му призив. В крайна сметка истината е, че експанзионистичната политика на ЕКБ, на ЕЦБ, въпреки е, хубавите неща, които са направили, доведе до инфлацията, която е замразена на ниво много по-низко от целта на ЕЦБ. Имам четири кратки и ясни въпроса към вас. Първо, смятате ли, че е разумно да се реверсират, да се е, преосмислят някои от е, политиките на Европейския съюз. Смятате ли, че е добре да се иска дерегулация на пазара на заетост и ограничаване на заплащането? И трето, притеснява ли ви това, че фискалната политика ще тръгне по грешен път е, поради след всички дискусии около европейския бюджет? И накрая, ще качите ли лихвения процент? като същевременно е, леко отслабвате мерките си, е, докато инфлацията все още е под 2%. Смятате ли, че едно такова решение ще наруши и ще излезе от мандата на ЕЦБ? Отново ще започна с последното. Първо, само да поясня – не съм се обръщал към е, профсъюзите да настояват за повече, за по за повишаване заплати. Това си е изцяло отговорност на социалните партньори. Не е работа на централните е, банкерите от ТКБ, е, ЕЦБ да казват на профсъюзите какво да правят или не. Както казах в уводните си е, слово, уверени сме, че инфлацията конвергира и това е факт, предвид различните прогнози, е, числа, статистически анализи и така нататък. Е, сближава се, слива се по един устойчив начин. Тоест, не е необходимо да продължаваме програмата за изкупуване на активи отвъд е, съответните граници, за да може инфлацията да продължи да се сближава, да се слива. И мисля, че политиката ни до сега е доста ефективна в това отношение. Също времено обаче насоките, които бяха взети на последното е, решението на съвета, се казва изрично, че лихвиният процент ще остане след края приключване на програмата за изкупуване на активи до лятото и край на лятото на 2019 и ако се наложи, ще продължи всичко това ще зависи от е, постъпващите данни. Така че тук няма някакво намерение, никой не е споменавал качване на лихвения процент. Сега, ясно е, че страни силно задлъжняли трябва да имат една устойчива фискална политика. И сега с покачване на ръсте, ръс, ръста, с такива страни би трябвало да изградат отново фискални буфери, за да се подготвят за времето, когато растежа ще спадне, ще намалее. Това е урока, който сме научили от кризите. Много уроци сме научили, но това е един от тях. Страните, които имат множество фискални буфери, имаха добри, солидни, е, жизнени бюджетни условия, бяха в състояние, когато ни удари кризата, например, да харчат доста е, публични средства и да спасяват банките си. Други страни, които нямаха такива силни бюджетни позиции и имаха проблеми в банковата система, не можаха да направят същото, защото пазарите смятат, че тяхното фискална позиция не е която има, е неудържима. Така че много неща ни учат кризи, но едно нещо ни казват ясно. Предвид бъдещето, в добри времена е добре да доизградим, да изградим фискални буфери отново, за да сме подготвени за лоши времена. Защото, както се казва, когато грее слънце, в слънчевото време си оправяш покрива. Това е подхода към фискалната политика – Сега за заплатите. Защо е, смятаме и сме убедени, че инфлацията се е, върви към нашата цел и защо нашите прогнози го потвърждават? Защото с е, очакванията за инфлацията, които са здраво прикачени, заковани към нашите цели и една економика, която продължава да е, е силна. Свидетели сме на това, че е, пазарите на труда се стягат, т.е. не е, безработицата пада. По този начин номиналните надници се качват. Последните числа на номинална компенсация за работник за еврозоната е, ако не греша, 2%. в сравнение с 1,6 преди. Значи има положителни белези и в това отношение и ние сме убедени, чрез е, тази парична политика инвацията ще е, се приближи е, към заложените ни цели. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на председателя Драги. Искам да се свържа с последното, последния въпрос на колегата Матия за инфлацията и тези, които ние предлагаме, виждаме, че не вземате вие предвид за валутната политика. Като погледна инфлацията и изключвате, примерно, цените на горивото, което последните седмици скочиха значително, а, или, например, храна, алкохол, цигари, също цените скачат. Там данните вече са други, 0,91% са те. Това ме кара да мисля, че ако в едно близко бъдеще, недалечно, цената, цените на горивото и след това всичко останали стоки се качи, то тогава и инфлацията ще го направи. Тоест целта за стабилизация ще бъде далеч от тези 2%, които постоянно цитирате. Ако тръгнат нещата в тази посока инфлацията, искам да попитам дали ЕЦБ ще има възможност да преразгледа своята политика и да се върне към експанзивна политика. Още един въпрос, тъй като говорихме и за намаляването на просрочените кредити. Да, това се случва доста бързо, но трябва да се избегнат и спекулации по тази тема. Въпросът ми е свързан с гледането към риска и най-вече намаляването на рисковете. Според вас, нужно ли е да насочим вниманието си към ликвидните е, ценни книжа, които се държат от търговските банки в Северна Европа? Наскоро нашата комисия излезе с едно изследване, където говори за концентриране в германски и френски банки на такива активи. И сега, когато имаме спокоен пазар, тези ликвидни цен, ценни книжа имат добра цена, но ако възникне криза на пазара, те изведнъж може да загубят своята стойност. Така че при следващите стрес тестове е нужно да има индикатор за това. Нужно е също така да се обърне същото внимание и на тях, каквото обръщаме и на тези просрочени или необслужвани кредити. Yes, I'll start from the second question. Ще започна с втория въпрос. В уводните си думи Всъщност аз имах един пасаж, който отговаря на вашия въпрос. А именно, когато говорих за намаляване и споделяне на риска. Първото значимо е, намаляване на риска вече е станало. Общите е, е, дъл, дялове, тиер едно, е, които са сега 60% по-високи, колкото преди 10 години. Е, Допълнително намаляване на риска е в ход с намаляването на невъзвръщаемите заеми и токсичните активи в портфейлите на някои крупни банки. Значи, отговорът на въпросът ви е всъщност, пълно съм съгласен с коментара ви. Втория въпрос е, за инфлацията. Всъщност, в, е, ние предвиждаме спад в е, цените на петрола, така че очакваме инфлацията в следващите месеци да се върти около 1,5, не 2%, както е днес. Но тази е, така пасивна инфлация, инфлация ще е, расте, ще се качва и е, след време ще имаме спад на цените на петрола, но е, качване на инфлация, така че в последните квартал на 20-та година основната инфлация ще е по-висока от е, останалата. Значи основната ще е 2%, за разлика от 1,9%. Общата, всъщност става дума не за основната, а инфлацията без енергийните продукти и хранителните. Това е и общата инфлация, която е по-ниска. Тя ще е 1,7 или 8% в последния 3 месече на 20%. Така че наистина съвсем релевантен е въпросът ви. Thank you very much. Благодаря. Да, ясни определения, някои различни нюанси от е, задавалите въпроси. Барбара Капел. Е, благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги. Казахте днес нещо много интересно, е, че с е, поли, политиката за инвестиции на АЦБ ще продължи след приключване на програмата АПП. Как точно си го представяте? Е, дали тази програма, която бе на една невероятно висока сума, е, ще продължи да действа по същия въпрос. И второ, банковия баланс и управлението на вътрешния риск е, става дума тук за 41% от брутния вътрешен продукт. Имате ли ноу-хау, имате ли инструменти за да, как да кажа, да моделирате един баланс, който който расте така бързо. И във връзка с цените на недвижимите имоти програмите е, АПП имаха отражение, включително и върху заемите. Германската Бундесбанк е, е, отбелязва, че има 35% надценяване на недвижимите имоти. Как ще се развият и как ще се отрази прекратяването на програмата за изкупване купуване на активи, специално върху сектора на недвижимите имоти? Me... Благодаря. Да. Да изчета нещо, което казах, е, те, се спомена тук за заключените на последната пресконференция, след последната пресконференция. Решихме, е, очакваме, е, че след септември ще намалим от 30 на 15 милиарда чистото изкупуване на активи и ще продължим тази програма до края на декември. Това е с цел да така отговорим на прогнозите за средносрочната инфлация. След това това не означава, че паричната политика ще е по-малко експанзионистична, тъй като ние ще продължи, тя ще продължи да е, върви паралелно с економическата експанзия. Значи препотвърждаваме инвестиционната си политика. Значи е, ценни книжа, които е, стигат матюритет, ще бъдат пре, ре, повторно изкупени и ще и казваме, че лихвения процент, лихвените проценти ще останат е, същите поне е, до края на лятото следващата година. Това решихме казваме, очакваме е, лихвите проценти на НЦБ да останат на същото ниво, поне до лятото на, на края на лятото на 19 В всички случаи необходимо е да сме сигурни, че е, развитието на инфлацията е, отговаря на сегашните ни прогнози за устойчив пътек, път за актуализация. Тази политика на съвета и тук може би отговаря на първи въпрос, за това как, е, дали отблизо следим потенциалния риск. Но до сега не виждаме е, някакво е, е, разминаване в е, цените. Както споменахте, е, цените на недвижимите имоти в някои е, държави и, и градове е, високо доходоносни е, е, облигации също е, изглеждат е, надценени. Следим това развитие много внимателно, но и е, неодавнашните така флуктуации в е, финансовите пазари не отчетаха този факт. Значи, ние следим дали не се трупа системен риск това отношение, дали е, локализираните е, е, несъответствия се решават чрез макроекономическите инструменти. Е, тези, този, този мехур на цели, този балон е, струва много много скъпо на економиката като цяло, особено когато е предложен от е, прекомерен растеж. Но ние виждаме, че е, степента на нарастване на кредитите е все още умерена. Така че, накратко, е, както казах и в началото на изслушването, няма белези, не виждаме белези за увеличаване на е, левериджа или кредитите, който, характеризира, който беше характерен за годините преди финансовата криза. Благодаря. Thank you, Габриел Мато. Благодаря, Габриел Мато има думата. Президенте, и, como siempre, señor... Благодаря, председателю. Господин Драги, винаги е огромно удоволствие, когато сте сред нас. Е, и винаги ви приветствам. Аз съм докладчик по годишния доклад за работата на ЕЦБ. Надявам се да започна преди почивката да работя под него. Сега, що се отнася на обслужваните кредити? Банките в еврозоната отбелязват намаляване 3, 4, 10% през първата половина на 17-та година. Как можете да направите така, че в тези държави членки, където финансовият сектор бе най-силно засегнат, няма да има намаляване на финансирането посредством новите мерки, които дойдох, са въведени за постепенното свиване на стимулите, които се предоставят и продължаващите структурни реформи. Говорихте за нивото на безработица в еврозоната. То падна на 8,4%. Може ли да гарантирате, че тази положителна тенденция ще бъде консолидирана? дори и стимулите да бъдат прекратени. Имам и още един въпрос за криптовалутите. Смята ли ЕЦБ, че пазара на тези валути ще се разраства в бъдеще и ще представлява ли той заплаха за финансовата стабилност? Какви според вас са плюсовете и минусите на тези валути? Благодаря. Thank you. Well, the first question asks whether... Благодаря. Първия въпрос. Дали намаляването на просрочените кредити може да ограничи финансирането на економиката? Това е същия въпрос, който бе зададен преди няколко години, когато ЕЦБ и други надзорни органи по света настояваха банките да увеличат капитала си и съотношението на капитала си. Отговорът е не. Намаляването на тези кредити, укрепването на капиталовите позиции на банките ще означава отпускането на кредити към реалната економика да бъде по-печелившо и, да увели... и че ще се увеличи в средносрочен план отпускането на кредити към економиката. Още нещо ще добавя за да може банките да набират капитал на частните пазари, е задължително да намалят натрупаните обслужвани кредити. Последните година-две забелязваме, че има банки, които драматично намалиха натрупаните такива кредити и много успешно натрупаха средства от частни пазари. Ако не бяха се освободили от тези кредити, това щеше да е немислимо. Така че намаляването на тези кредити всъщност води до увеличаване на отпускане на кредити към економиката. След това говорихте за прекратяването на отделните стимули. Не правим точно това. Валутната политика е експаз експанзивна. Казваме, че има нужда от приспособяване, но това означава, че сме убедени, че ком... инфлацията ще продължи да върви към целта, която сме наложили, като се намалява постепенно програмата за нетно закупуване на активи или АПП. Управителният съвет направи оценка и това се дължи на факта, че смятаме, че економиката е достатъчно силна да продължи това си разрастване, независимо от това, че програмата АПП вече не е толкова важна. В същото време обаче сме засичили, засилили указанията за лихвените проценти и сме се задължили да реинвестираме, т.е. обратно закупуване на ценни книжа, които са стигнали до своя падеж. Валутната ни политика сега почива върху едно продължаване до декември на програмата АПП, инвестиционната политика за удължено време и запазване на инфлационните проценти на настоящите ниве. Надяваме се до края на лятото 19 година. Управителният съвет така или иначе е готов да коригира инструментите за валутна политика в зависимост от средносрочната прогноза за инфлацията. И накрая за криптовалутите. Напълно сме съгласни с ЕСА и нейните безпокойства, това е другия надзорен орган, за това, че трябва да бъдат защитени и потребителите и инвеститорите посредством конкретни действия, защита имам предвид, от криптовалутите. Още нещо, което бе, попитан, бе зададено като въпрос, бе свързано с борбата с изпирането на пари. Несъмнено е, че голямата плюсове на тези валути е, че те са анонимни. Така че трябва да се предприемат действия на трите фронта. Но, след като казах всичко това, не смятам, че те представляват риск или значителен риск за финансовата стабилност. Сумите все още са малки, експозициите на надзираваните органи или институции не са големи, поне в еврозоната, тъй като говорим за нея. Що се отнася до валутната политика или паричната политика, няма взаимодействие. Криптовалутите не са добро средство за разплащане, а парите са. Защо? Защото са непредвидими, но и защото няма институция, която да им дава резерва, гаранция, да ги обезпечава, докато ЕЦБ гарантира еврото. Еврото е днес такова, каквото и ще е утре, докато стоеността на криптовалутите се променя, така че това не ни безпокои. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker. Благодаря, председателю. Добре дошъл, господин Драги. Искам да попитам за Държавната банка Nexus. Баланса на държавите членки и банките са много взаимосвързани. Добрите новини, които казахте, е добре, че ще имаме една добра обща гаранция или резервна гаранция и това ще отговаря на съответните изисквания. Това ще предотврати отчетите на банките да засягат финансовите позиции на държавите членки. Това са добрите новини. Лошите новини са, че някакси не сме решили обратния проблем, а то е следния. Да бъдат заразени отчетите на банките от лоши позиции на държавните бюджети. В момента работя по SB, SBBS е файла всъщност, който а, всъщност се занимава с европейските а, безопасни облигации или SBIS. А, искаме те да бъдат свързани с фискалния капацитет и това може да окаже свое въздействие за решаване на този обратен проблем. Това трябва внимателно да се направи, за да няма нарушение на пазара. Искам да попитам, какво мислите за тази стратегия? Има и други, които могат да се използват за решаване проблема не за тази връзка банки-държава, а връзката държава-банки. Thank you. Well, first of all, we, we should thank the Commission. Благодаря. Трябва да благодарим на Европейската комисия за извършената от нея работа. Ще има консултации с нас по въпроса. Ще прегледаме доклада, свързан основно в онези, в онези сфери, където той е близо до нашия мандат. Това предложение, между другото, вече не е голям приоритет или поне така изглежда за държавите членки. Предложението на Европейската комисия се отклонява до известна степен от а, доклада на групата на високо ниво на Европейски съвет за системен риск. Всички траншове на ЕСБИС, е, независимо какви, ще бъдат третирани по един и същ начин, що се отнася до капиталите. А, що се отнася до ликвидността и големите експозиции, това означава повече инвестиции е, в този продукт, но създава и проблеми с е, е, подчинените траншове. Комисията иска частно емитиране на такива СБИС и като цяло смятам, че това е добра отправна точка за разрешаване на една ситуация, която е фактор за нестабилност, когато има криза, независимо дали държавата или банката. Работата в тази посока трябва да продължи и не смятам, че е взето окончателно решение по въпроса. То е като фискалния капацитет стимула да се работи в тази посока трябва да бъде насърчаван максимално. Да, съгласна съм с вас, че трябва да разгледаме отделните институции, които могат да излязат с такива SBS или с такива починени траншове. виждам линията, която е поел Европейска съвет за системен риск. Но интересното за мен е, ако погледнем непочинените траншове, то тогава това ще бъде начин а, да не се поема а, голям риск от държавите. Това е един атрактивен път напред. Въпросът е дали пазарите ще сметнат, че това е привлекателно и дали те биха участвали. И това всъщност е и проблема от самото начало. Да се излезе с актив, който да решава проблемите за връзката между е, държавата и банката и в същото време пазарите да го купуват. Така че смятам, че наистина има начини за по-добри свръхпривилегировани или непочинени траншове. Благодаря, Вернер Ланги. Благодаря много, господин председател, за дадената информация. От години се боря за определението инфлационен, инфлационна ставка. Е, говорите за волатилни цени е, и това означава ниска инфлация. Днес казвате 2% без цените на енергията, е, на енергоносителните, 1% енергоносителните замърсителите са част от ценообразуването. Как ще да определите инфлацията под 2% или ще разделите гъвкава, волатилна част и основна част? Това е много важно. И от тук въпроса. Преди 10 години че лихвите спаднаха за първи път за 10 години след скандала, след трухването на Леван Брадърс. Какво смятате да правите от тук насете? Насетне, защото до сега това бе важна роля на емисионните банки говорихте за капитал втори ред. В Германия ние имаме сериозно покачване в сравнение с Италия, почти 500 милиарда. Е, и то не на последно място, защото във Франкфурт италианската емисионна банка не изкупи банки в е, финансовото сърце на Европа. Кой носи отговорността? Докато няма проблеми, всеки ще каже, нещата ще се балансират с годините, но тенденцията е абсолютно еднозначна, че се налага в края на сметка въпроса къде е риск иска и какво правим. <clears throat> И тук от години ви слушаме да пропагандирате ниските лихви. Е, истината е, че в Южна Европа дялът на държавното финансиране в банките сериозно нараства. нараства. В този смисъл е, искам да попитам как ще се измъкнете от тази клопка с нови инструменти, както попита и колегата. Uh... Благодаря. Искам да го кажа съвсем ясно. Целта ни е заложена като така наречената обща инфлация, която включва и храните и цената на енергията. Това винаги е било така и тук промени няма. Споменаването на други видове инфлационни мерки са важни. Е важно, извинете, за да се разбере колко стабилно е това сближаване към инфлационния процент. Дали зависи от цени, защото не забравяйте, че нашето сближаване е, или конвергенция е средносрочна. Трябва да бъде там стабилно във времето. Така че това да се стигне 2% обща инфлация се дължи на увеличаване на цените на горивото, на храните и ние очакваме тези цени да паднат отново това не означава да постигнем целта си, защото не е в средносрочен план. И за това други е, мерки инфлационни се намесват. Инфлационните мерки, които изключват цената на енергията или горивото, както и други инфлационни мерки, улавят това, което се случва в реалната економика, независимо от е, компоненти, чието цени варират. И то много. Затова разглеждаме тези мерки като допълнителни, като подаващи допълнителна информация, за да преценим стабилността на сближаването. Дали всъщност тя е средносрочна или е нещо временно. Това са различните дефиниции, но не трябва да се прави никакво объркване. Целта ни е за общата инфлация. По цел по цел 2 вие казахте, тенденцията е ясна. Аз не мисля, че е ясна. Сега върви нагоре. Вървяла е преди нагоре също, падала е надолу. А, така, но, но сте прав по друг въпрос. Държавите трябва да се сближават, трябва да има конвергенция, трябва да правят структурни реформи. Това не е съюз, който почива върху постоянни задлъжняли и постоянни кредитори. Тази цел 2, е, както казах по-рано, се влияе от програмата за закупуване на активи. Виждаме задълженията, че порастват заради това. Когато се видим по-следващия път, ще има намаляване на мерките по цел 2, поне що се отнася до програмата за купуване на активи. Последният е ви въпрос бе свързан с други мерки отвъд. Не, ще започна отново. Връзката между държавите и банките е фактор, който направи кризата много по-сериозно, отколкото трябваше да бъде мерки, които решават този проблем посредством частния пазар, посредством тези SBIS или посредством други надзорни мерки, които могат да се предприемат, могат само да се приветстват. Но Нека да не се самозаблуждаваме, че ако има сериозна държавна криза, коя банка, която няма държавни ценни книжа в портфела си е в безопасност. Ако има сериозна държавна криза, всички ще бъдат засегнати. И банките, независимо дали това дали притежават или не ДЦК, но и не банкови институции. А причината за това е съвсем проста. Когато има а, криза в определена държава, ликвидността се пресушава, парите бягат от съответната страна, банките губят финансиране, независимо дали имат ДЦК или не. И кредитният рейтинг пада драматично. И в този момент всички рейтинги следват рейтинга на суверена. Така че и банковите и небанкови институции, корпорации, производители в реалната економика ще плащат много повече за парите, които получават като финансиране. Така че, когато има такъв тип криза, тя засяга всички. И това е. Благодаря. Нина Гил. Uh, um, Благодаря. Ето ме тук. Исках да говоря с вас за Брексит. Но лирата в момента върви надолу и то рязко защото подаде оставка външния министр. Но нека да говоря за нестабилността по-общо. С Брексит и продължаването на договорите на деривати в доклада за финансовата стабилност, Банка в Ингланд казва, че британското правителство има режим за временно разрешение до март, от март 2019 на сетне, но Европейския съюз трябва да направи съответно обещание. Банка в Ингланд казва, че това са 29 трилиона деривати, които може да се окажат нетъргуеми след март до година. Затова исках да ви попитам, господин председател, как ще отговорите на тази оценка, дадена от Банк в Ингланд и призива Европейския съюз да даде режим за временно разрешение. Прави ли са или не са прави? Казват, че няма подготовка от страна на Европейския съюз. След това искам да ви благодаря за вашия отговор за нашето писмо за климатичното въздействие върху а, програмата за закупуване в корпоративния сектор. В по-ранния ви отговор чух, че смятате, че тази е, програма за корпоративно закупуване купува зелени облигации, но искам по-голяма яснота. ЕЦБ направи ли анализ на климатичното въздействие на програмата за количествено облегчаване? И има ли вътрешен процес на оценка на въздействието, който да е предприят от ЕЦБ, тъй като има доста анализи, които показват, че 62% от тези облигации, които споменах, са въглеродоемки. Така казват, аз не знам дали това е така. И нещо по-общо. Европейската комисия излезе с един пакет за устойчиви финансирови инвестиции, но според мен не е достатъчно амбициозен и се съсредоточава най-вече върху климатичните елементи, а не говори за социалните и правителствените критерии. Имайки предвид, че има системен риск за неустойчиви инвестиции, как можем да направим нещата не толкова рискови? Благодаря. <clears throat> Uh, част от тези договори за деривати, особено тези, които са обект на централен клиринг, може да имат проблем с продължаването на договорите. Това е несъмнено. И защото законодателството ще промени част от определенията в договора, а и защото може да има събития, които докажат въздействие на продължителността на тези договори в бъдеще. Сега, колко договори ще имат такива проблеми, ще зависи от това, каква част от тях изтичат преди а, март 2019 година. На второ място също зависи от това, дали и двете страни а, ще имат съответно законодателство, което ще смекчи проблема. Но и тук вече изразявам становището на банката, всичко зависи от това какво ще направят частните е, агенти или страни за смягчаване. Е, на второ място, мисля, че нямаме анализ на въздействието на нашата програма или климатичните, включването на климатични изменения в нашата програма. Ще се вгледаме в този въпрос и ще видим какво ще е въздействието. Забравих третия ви въпрос. Третият въпрос е свързан с устойчивите инвестиции и как те да станат по-мейнстрим, тъй като предложенията на комисията се съсредоточават върху климатичните аспекти, а не аспектите свързани с управлението. Да, приветстваме плана на действие на Европейската комисия по този въпрос. Също приветстваме и други законодателни предложения. Съгласни сме да се разработи таксономия на устойчиви економически дейности в Европейския съюз. Също така сме съгласни с засилването на оповестяването. Оповестяването трябва да е устойчиво, трябва да се създаде нова категория нисковъглеродни репери – Смятаме, че увеличената прозрачност и по-добрата сравнимост могат да допринесат за устойчивост и вземане на решения в сферата на финансите, като се избегне допълнително създаване на слоеве и прекомерни финансови регулации. Така че по принцип сме съгласни с казаното от Европейската комисия. Благодаря, Георгиос Киртус. Благодаря, господин председател. Проедре, драги. Господин Драги. Господин председател на ЕЦБ, след края на програмите за Гърция е, има нарастване на лихвите в е, Гърция за следващите действия на ЕЦБ. Е, тук не опира само до пари. Въпросът е за посланието. Въпросът ми е кога смятате, че ще приключи изследването на ЕЦБ относно дълга на Гърция, перспективите и оценката и преоценката на дълга? Втори въпрос, много важен за Гърция. Има ли възможност до, дори за евентуално закъсняло участие на а, гръцките държавни облигации. Системата за количествено облегчаване е, и така, как, е, какво ще стане с облегченията и с отменените, освобождаването на задължения на е, гръцката банка? И понеже говорихме за това, Говерньорът на Гръцката национална банка ще подкрепи един позитивен подход. Какво мисли ЕЦБ по всички тези въпроси? отговор. Първо ще започна отзад напред. Това е един въпрос. Да, дали да, частта на гръцките банки може да се включи в от, от освобождаването? Да. За момента надзора води към такова освобождаване, така че това могат да да ви кажа по този въпрос. Е, и така, по първия въпрос имаме независима оценка е, както и относно е, разглежданите гръцки мерки. В момента Гърция е освободена от такова задължение. Въпросът националният въпрос е дали след решението на Еврогрупата с различните мерки може ли това да влезе в, програм, в програмата, докато тя продължава. Говорейки по тези въпроси, в различните парламенти, те, които трябва да одобрят решението за да, на Еврогрупата, за да влезе то в сила. Това е първата стъпка. И след това ще чакаме вече а, решението на съвета и едва след това ще направим оценка на устойчивостта на дълга и ще можем да дадем отговор на въпроса ви. Якоб фон Вайдсекер. Благодаря. от отговора ви на въпроса на, гръцки, е, на гръцкия въпрос вадя заключение, че говорим за преди 2032 година. Но искам да се върна към нещо, което казахте, че банките са засегнали, когато има проблеми с държавния дълг, без оглед на това дали имат в портфейла си облигации или не. Е, логично е, че е, тази криза в Калифорния не доведе за калифорнийските банки до тези последствия. И това налага въпроси първо, не трябва ли да анализираме ситуацията в риска за преструктуриране на държавния дълг, което очевидно може да стане по начин, който да доведе резултати и деноминация съответно на и, и риска свързан с това в светлината на събитията в Калифорния и мисля, че тук можем да, да това да се окаже много полезно във връзка с редица въпроси, стигайки до подпомагането на бежанците и социалната закрила. Защото, е, може, имайки предвид една ситуация, която ще се окажем в сходно положение, като е, Калифорния и за социалната закрила е, как отчитате ам, отражението върху европейската система за презастраховане при безработица, защото ние имаме една заложена система на, за, за о, о, осигуровки и през застраховане. Какъв според вас ще е отговора и резултата? Ще започна отзад напред. Дължа ви да дължи много в това отношение. Мисля, че това е най-доброто решение по ред причини, защото тук имаме съчетание от стабилизация и социално измерение и съвместимо с Европейския съюз и повишена мобилност на работниците. Разбира се, всичко това трябва да добие съответна форма, да се отчетят сегашните системи за застраховане и осигуровки. Пазара на труда не е лесно, но изказвам лично мнение. Не сме го обсъждали в съвета все още, но смятам, че това е посоката. По другия въпрос, който поставихте – Примерът на Калифорния или на Тексас по време на кризата през 80-те години на миналата година е, е един вариант и това показва как един добре интегриран банков съюз и съюз на капиталовите пазари може да овладе кризата от банковия сектор в, една, в един отрасъл към цялата економика. Мисля, че за 80-те години ако не е греша. Имаше срив на цените на петрола, специално в Тексас. Пострадаха банките и пострада цялата економик. И това стана, защото тогавашното законодателство за чужди банки имаха определени изисквания за купуване кредити в Тексас. И това, но това бе отменено и просто на, имаше много добър резултат. Но е, един подобен срив не трябва да се отразява на възможността е, на банките за предоставяне на кредити, което означава, че частното споделяне на риска може да доведе до сериозен резултат, по-добро отколкото в обществения е, сектор. Иначе да разграничим два типа преструктуриране. Аз не съм скептик. Влез тръгнете ли по този път, всичко засяга всичко. И аз мисля, че най-доброто решение е да сторите всичко по силите си, за да избегнете криза на държавния дълг, фискална стабилност и така нататък. Те са отрешаващо значение, както би казал моят предшественик на този пост. Председателят благодаря. Е, е, федералния бюджет, разбира се, е малко по-голям и федералните е, щати. Нали, говорим за други мащаби. Сега следващ въпрос от господин Рушело. Благодаря. Имам два въпроса. Първо, ако правилно ви разбрах, многогодишните програми ще приключат и това ще има своето отражение това ще има своето отражение върху Италия. Как го оценявате? Второ, британското правителство има програма. И не става, но там не става дума за бъдещето на пенсиите, за да, облегчения на заемите. До сега много се говореше за това, сега мълчат. Но ЕЦБ се е изразявала загриженост относно финансите на Италия. Какво да очакваме сега? Апел към Италия. Отговор. Е, ето какво ще отговоря. Когато решихме както и бе взето решение на последния съвет. Когато взехме това решение, то бе взето възоснова на оценката, че инфлацията ще се развива по определен начин и този процес ще бъде солиден и вярваме, че процесът ще протече така. Винаги трябва да имаме едно на ум, че нашата основна задата, задача е стабилност на цените. Не да пазим доходите на банките, защото ни критикуват за ниските лихви и това ще се отрази на печалбите на банките, което апропо не е вярно при дългосрочни и краткосрочни кредити. Нито лихвата върху спестяванията по същата причина инфакто всъщност застраховките се развиват добре, защото отговорно, отговорността се нарасна, но нараснаха и активите предвид ниските ставки. Тоест, нашата задача не е да защитаваме страни или национални бюджети. Това е най-важното и с оглед на това ние вярваме, че економиката ще се стабилизира и че намаляването и ограничаването на програми като APP и други ще бъдат съпътствани от други програми, които продължават да се прилагат. Впрочем, реак... реакцията на пазарите на нашето решение въобще не беше драматична, ни най-малко. По втория ви въпрос, е, мисля, че трябва да изчакаме с преценките си. Тестът, е, проверката ще бъдат фактите. А до сега имаше, чуваме думи. Едни думи, после други думи. И при, а преди да заемем позиция, нека видим факти. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря, господин председател, за дадените отговори на първия ми въпрос, но искам да се върна към това, което каза специално Нина Гил е, и други колеги. Споделям идеята, че паричната политика политика а, е съществува, за да осъществява определени цели, не, не бива да замества обществената политика в нейните цели, нито в устойчивото развитие, нито в подпомагане на економическите дейности. Но на практика идеята е, че се следят, е, наблюдават се инвестициите и е, на тази база се развива добрата практика. Така че, как си представяте, че стратегията на ЕЦБ, докладването, мониторинга на, и подкрепата на устойчивите инвестиции ще се развива в бъдеще. Е, не говорим за провеждане на политиката в тази светлина, но за надзор и докладване. Разбирам същината на проблема и спятам, че ние сме достатъчно прозрачни с програмите за изкупуване в обществения сектор и можем да предоставим съответни суми за облигации за обществени, за устойчиво развитие, но от нас иска да не обнародваме конкретни данни, защото това би поставило определени участници на пазара в положение да извлекат облаги от тази информация и това ще бъде в ущърп на нашата задача. Много но ние разбира се ще направим необходимото за сборното докладване. Мариус Розати, благодаря господин председател и благодаря господин президент на ЕЦБ. Въпросите. Определението на ценова стабилност. Знаем, че ЕЦБ използва определение за определение на инфлация под 2%, близо до 2% и така нататък нататък, но за целите на номиналното сближаване и когато говорим е, за резултатите от страните, които се стремят към членство в Паричния съюз, се използва друго определение. Е, средната е, осредената стойност на страни с най-ниска инфлация. И Моето притеснение е, че може би има един термин с две различни значения. Термина присъства в договора и там се говори за ценова стабилност и толкост. Смятате ли, че такава разлика е, е допустима и как бихте определили? И освен това за паричните транзакции, посочени навън. Искам да чуя. Вие не казахте нищо. Тази програма продължава ли да съществува? и дали ЕЦБ при необходимост да е отговори, ще използва във втор... на втория въпрос твърдо да. Това е част от нашия набор от инструменти. По първия въпрос говорим за две различни неща, твърде различни неща. Една средносрочна цел е 2% и това е целта за инфлацията в съответствие с нашата задача. Втория случай е сближаването на някои страни с цел присъединяването към паричния съюз. Целите са различни. В един случай говорим за сближаване, в другия случай говорим за обективна мярка. Въпрос. Но все пак искате страните кандидатки, които се стремят към членство, искате да приведете тяхната инфлация в съответствие с еврозоната. И едновременно с това в паричната политика вие говорите за малко под, но наистина малко под 2%. Не може да имаме два различни показателя. Не може да искате от страните кандидатки да имат по-ниска инфлация при присъединяване към паричния съюз, защото това става. Договорът изисква инфлация близо до средната за страните с най-ниска инфлация е, и за какво говорим? За 0,1 или за близка до 2%? Отговор. Вече казах, говорим за две различни неща. И разпоредбата за осреднената стойност, за която говорите, е създадена в момента, в когато имаше висока инфлация и тя беше риска. Тоест, искаме страните кандидатки за еврозоната да имат инфлация съпоставима с целта, която преследват. За това говорим. Но, както вече казах, целите са съвършенно различни. От една страна сближаване на базата на парична политика, от друга страна на базата на това, което страните съвсем независимо осъществяват като своя парична политика. Нотис Мария Се. Драги. Уважаеми господин Драги, Искам да ви попитам относно решението на Еврогрупата за проблема Гърция. Както добре знаете, третата програма за 68 милиарда евро с много стриктни мерки. мерките са стриктни, остават обаче 24 милиарда евро във връзка с лошите кредити, тъй като има сериозен процент. Както казахте, има опасност, свързана с тези лоши кредити. И ние това не трябва да допускаме влушаване на ситуацията но става дума за 25 милиарда евро за реструктуриране на банките и само 4,5 милиарда са използвани. Смятате ли, че част от тези средства могат да бъдат предоставени за лоши кредити, за да не се и цифрите да се използват, за да не останат хората без покрив. Тези средства не са използвани използвани. Това го говоря от преди година и половина. За лошите кредити, за опасността хората да загубят домовете си, но Имахме и средства по третата програма. Могат ли тези средства да се използват в помощ на хората за постигане на положителен резултат? Искам да чуя вашия отговор на този въпрос отговор. Не зная на изуст цифрите, за които говорите. Но второто не е наше решение, това е решение на държавата членка. И ако мога да обобщя въпроса ви, може ли обществените средства да се използват за изкупуване на лоши кредити от банката? може би на цена, без загуба за банките, така че да бъде защитена другата страна на лошите кредити. Това не е възможно да, под формата на държавна помощ и за други страни. Има правила, които не допускат подобни действия. Ако позволите, господин председател. Ще продължа на гръцки. Както знаете, решението на комисията от месец март е свързано с решение на създаване на съответни банки за лоши кредити, както е, постъпиха преди, в някакъв момент в Италия. Моят въпрос към вас е дали от третата програма, тъй като имаме за останали пари, не, а това е програма за спасяване на Гърция. Отговор не, не е такова решението. Но дори ако тези пари съществуваха и принципно можеха да се използват, е, би възникнал проблем, както имат и всички страни. Създаване на така наречените лоши банки, банки за лоши кредити, които изкупуват е, кредити не по техните цени, а, а по цени различни от пазарните. Това е единствения начин да отстоите целта си а това не е възможно, тъй като правилата са за държавна помощ е, и за QI. E искам да, да, е, да, да добре да и ще получите отговор, ще искате. И въпроса ми е, към вас е на задам въпроса на градски. Господин председател, що се отнася до QI? E? Ние Нямаме дори облигации от гръцки фирми, което е нещо различно. Искам да ви попитам как можем да включим гръцки облигации в е, QE? И второ, говорим за програма, която приключва през август 2019 година. Можем ли да се включим тогава в Гъция в програмата? Отговор. Не мога да ви отговоря на този въпрос защото тук или искаме освобождаване от това задължение или положителна оценка за устойчивост на дълга освобождаването приключва с тази програма и бъдещите условия на програмата не включват разширено надзор или друго, други форми освобождаване. Иначе ние а, при оценката на дълга ще искаме да видим какво ще решат а, борда на директорите и след това ще решаваме какво ще се, ще се действа, което и в двата случая поставя, дава повод за оптимизъм на националния парламент и се надяваме, е, че ще бъде постигнато добро качествено споразумение, което ще бъде изпълнено изцяло за Гърция. Сега, позволете да благодаря на господин Драги за диалога в качеството му на ЕЦБ и продължаваме е, в, е, с изслушване като председател на Европейския съвет за системен риск за с въпроси, свързани с финансовата система на съвета. От ноември 2017 година вие заебате тази длъжност. От 31 март имаме доклад, има и за мерки за макропруденциален надзор в съвета и националните буфери и различни въпроси, свързани с а, инвестиционния фонд. Въпросът подлежи на преразглеждаме. В по-късно преседницата ще разгледаме предложението на комисията и в края на юни ще присъстват докладчите, а, докладчиците. А сега пристъпваме към изслушването. Рече ми пи. Имате думата, господин Драги. Благодаря, господин председател почитаеми членове на Комисията по парични въпроси, дами и господа, удоволствие за мен да говоря пред вас в качеството си на е, председател на Европейската комитет за системен риск. Днес е, нашия комитет публикува седмия си годишен доклад, който отхваща периода между 1 април 17 и 31 марта 18. Този доклад представлява каква е, е позицията на, на, на борда, заедно с съответния анализ и обсъжда приноса му към макропруденциалната политика и рамката на Европейския съюз. Ние обхванахме много от темите, включени в годишния доклад по време на предишните ни срещи. Следователно, това, което ще кажа днес, е, е, ще, това, което казвам днес, ще се спра на два въпроса. Първо, да ви представя актуална информация за последното развитие на нещата в макропроденциалната политика на национално равнище. Второ, като минаваме към макропотенциална е, политика на европейско равнище, да подчертая, да маркирам основните черти на последните препоръки на борда е, с цел да се реши проблема с ликвидността и с съотношението между е, задължнялост и активи и съответния риск в инвестиционните фондове. Когато се срещнахме миналия ноември, аз казах, че Европейски съюз, макропотенциалните органи, както и органите в Норвегия и Исландия, са решили да активизират, да активират е, контрацикличен е, капиталов буфер. От тогава подобни решения взеха и страни като Литва, Дания, Франция и напоследък Ирландия. В резултат на това сега 10 е, държави членки на борда са решили да засилят устойчивостта на техния банков сектор, като предлагат буферни стойности между 25, 0,25 и 2%. Според мен това е една нова нормална ситуация, предвид това, че характеристиките на финансовите системи и цикли са много различни в отделните страни както и предпочитанията за справяне с риска и толерантността към риск. Е, ние очакваме един е, подкомплект от е, органи, който да използва този инструмент по всяко време. Да се обърна към един друг въпрос, който традиционно е в центъра на нашата дейност, именно недвижимостите наблюдаваме е, едно развитие сред, е, в действието на националните органи, които са много активни по отношение на резиденциалните, е, но недвижимо имущество. Голямо мнозинство от държавите членки внасят, предприемат мерки, които имат за цел да решат проблема с уязвимостта в този отрасъл. Много страни комбинират инструменти за да увеличат устойчивостта на заемодателите с инструменти, които са насочени към гаранции от страна на взаимополучателите. Общия съвет е обсъдил аналитичните констатации относно финансовата стабилност и се надявам да ви дам информация за това на следващото заседание. Колкото до работата на инвестиционния сектор, инвестиционния фонд, инвестиционните фондове, ще, може би си спомните, споменах преди години на тази комисия редица рискове, които могат да проистекат от това. Например, риска с ликвидността и риска свързан с левериджа са особено важни. През февруари тази година борда ни издаде препоръки за решаване на проблема. Препоръката е насочена към две институции на борда. Европейс, ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия. Борда реши, е, е, смята, че е необходимо ЕСМА да предостави на надзорните органи съответните насоки, как да прилагат макропруденциалните елементи, които съществуват в регулаторната рамка. Но регулаторната рамка трябва да бъде засилена и е, ето за това Европейската комисия предлага нови законодателни инициативи. Първа, загрижеността ни по първи въпрос протича от факта, че комплекта от е, инструменти за управление на ликвидността, с които разполагат е, инвестиционните фондове, са много различни в Европейския съюз. Е, тези инструменти, като, е, като такси за изкупуване, са важни, тъй като те помагат на управителите на банки да решават е, натиск с изкупуване при условия на проблем с ликвидността. Докато борда не иска да налага използване на такива инструменти върху инвестиционните фондове, ние искаме обаче да гарантираме същия комплект инструменти да е на разположение на всички държави членки. Второ, борда е, констатира нуждата да се засили ликвидността, е, теста, е, стрес теста и културата на провеждане на такива стрес тестове за ликвидност сред инвестиционните фондове препоръчахме една альтернатива за инвестиционните фондове и начин на управление на активите, които да поддържат съответната ликвидност и при стресови пазарни условия. Трето, ние си, дав, е, си даваме сметка, че докато надзорниците е, могат да ограничат използването на е, леверидж като альтернативен инструмент, те не го използват достатъчно. Това, тази, този недостиг на, на, на, на сок и насоченост в самото, в начина по който е структуриран, са структурирани ограниченията, не създава така склонност към безделие. Е, ето защо накрая е, е, констатираме, че липсата на хармонизирано е, рамка за отчет е, с държавите членки е пречка към проследяване на предприятията за колективно инвестиране. Е, борда препоръча на Европейската комисия да излезе с законодателно предложение в това отношение. насърчаваме получателите на такива, тези към които такива препоръки са насочени, да ги прилагат много бързо. В, е, освен това, продължаваме да следим развитието на, инвести... на фонд... инвестиционните е, фондове, както и по-широк като е, сенчесто банкиране, за да оценяваме тенденциите, които ще така, насочат нашите политически действия в това отношение. В заключение ще кажа, че за нас беше удоволствие да приветстваме сред нас госпожа Перванш Берес и господин Буркат Балц и делегацията на, тази, на вашата комисия на последното общо събрание на борда Надяваме се, че този специфична форма на демократична отчетност ще бъде от полза и на госпожа Берес, и на господин Балц в работата им по преразглеждане на регламента за създаване на нашия борт. Благодаря за вниманието. Да, благодаря за тази специфична, конкретна отчетност, за която говорихте. Благодаря, господин председател. Благодаря за встъпителните думи, господин председател на е, Европейския съвет за системен риск. Благодаря е, и аз от своя страна, че заедно с Парванш Берес имахме възможност да присъстваме на заседанието на съвета в Франкфурт. Това бе много полезно и високо оценяваме вашето, председа... вашето присъствие тук. Като ръководител на съвета вече 8 година заемате тази функция в, двойна, в двойно качество, като председател, като управител на ЕЦБ и председател на фонда това е част от автоматично от задачите ви и предполагам, че това е част от всеки дневната работа. По моя преценка, вие чудесно носите тази двойна корона като се има предвид е, ролята на съвета по отношение на паричната роля на ЕЦБ и сега при преразглеждане на регламента имаме възможност да обърнем по-сериозно внимание и е, с единния механизъм за банков надзор показа, че и органи на Европейската Централна банка ежедневно могат да се отчитат, което да доведе до стабилизация на органа и по-широка публичност. Предполагам, че и <clears throat> съветът се помислил сериозно по какъв начин вие ще можете да се включите в обсъждането на регламента. И за това искам да попитам по какъв начин може да направим Европейския съвет по-видим, работата по-понятна, не само пред Европейския парламент, но и пред финансовите пазари и най-вече в очите на европейските граждани. Благодаря. Перванш Перес. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря. Няма да се връщам на визитата е, миналата седмица с Брокът Балц. Наистина, като съдокладчици за нас това беше много важно. И ви благодаря за тази възможност, наистина е, и наистина впечатленията, които имаме, които бяха непосредствени. Два неща, две неща искам да кажа. Във вашето експозе е, вие не е, използвахте думата, е, която започва с Б, Брексит, е, която всъщност попада в е, категорията на систем, системен риск. Е, но въпреки това, е, това да няма пряко въздействие може да доведе върху е, фина, е, е, паричния съюз, може да предизвика системен риск. И исках да зная какво мислите по въпроса. И второ, нещо, което споменахте многократно в своето изказване за риска с ликвидността при инвестиционните фирми. Е, тъй като сега ще договаряме законодателство, което готви Европейската комисия за условията и регулиране и надзора върху тези е, инвестиционни е, дружества, един от е, въпросите е в каква степен законодателството е, от Базел се отнася в, е, до, до този сектор и до каква степен го регулира. И бихте ли казали какви са основните елементи, които според вас трябва да фигурират в едно такова законодателство, след като казахте, че риска с ликвидността и всъщност е най-така голямата опасност, която се е, съзирате в, за европейския пазар? Well, on, uh, <clears throat> on По първият въпрос Въпросът е да сме сигурни, че е, ЕЦБ е по-видима. Затова не ни е нужно да променяме управлението. Трябва да седнем и да видим какви инициативи би искал от нас, би очаквал от нас Европейския парламент и след това бързо да ги изпълним. Например, ако е нужно повече, повече експозиция към финансовите пазари, имаме много е, пътища, много начини по които да го постигнем. И именно в е, синергията с други членове на общия съвет на, е, на нашия, на, на ЕКСР може да се използват наистина. Разбира се, за предпочитане е да се използва най-простичкия вариант, редица инициативи за решаване на проблемите на финансовите пазари или по принцип това се прави и не е проблем да, да се прави. Така че няма да, да е, говорим за други е, пред, предложения за изменения в управлението на този етап, но ако имате въпроси в този е, смисъл, ще се опитам да отговоря. Сега по Брексит. До голяма степен зависи от начина по който ще се осъществи. На последното е, ни е, заседание имахме първото всъщност обсъждане на Брексит. Много предпазливо подходихме към тези тема, защото има други формати, други е, конфигурации, в които се обсъжда тези тема и не искахме да се намесваме в позициите за, на договарящите се страни. Дискусиите на, тези, на това заседание бяха много конструктивни според мен, защото те показаха, че можем да говорим за Брексит без да се да, да, намесваме, да влизаме в територията на други и сега, когато говорим за риска, Както знаете, създадахме и е, е, техническа работна група заедно с е, Bank of England, за да видим какви са и да оценим какви са рисковете от Брексит при сценария на твърдия, твърди, твърд Брексит. Та, та това правим и разбира се, разговорите по Брексит е, ще зачестят в е, е, ЕКСР в следващите месеци. По същество, ако погледнем реалното въздействие върху економиката от Брексит, ефектът ще е ограничен – внимавам как формулирам е, нещата. Е, ограничено като цяло ще има някои части от Европейския съюз, които ще са по-силно засегнати. Но като цяло, общо взето и в краткосрочен план, план ефекта ще е ограничен. Трудно може да се предскажат е, финансовите последствия от е, лошо конструиран и лошо управляван процес и е, в който обаче ние не сме договаряща страна. Но задължението на договарящите са е да направя така, защото целостта на е, единния пазар да, се, да бъде гарантирана, че първата декларация да ръководителите, а именно за, че те свободи трябва да се спази, същевременно да сме сигурни, че преговорите ще гарантират финансова стабилност т.е. да не генерират е, финансова нестабилност, която ще навреди на всички, е, на двете страни. Но разбира се, готов съм да обсъждам въпроса с парламента, когато е, сметнете, че е, е, имате нужда от това. Но според нас ние не сме страна, която участва в преговорите. Сега попитахме теме за ликвидността и е, съотношението задължалост, е, задължалост активи на инвестиционните фондове. Смятаме, че различен инструментариум от такива мерки в държавите членки ще усилят в способността на управителите на фондовете да е, устояват на е, натиск е, при нужда от изкупуване. И тези, този стрес да бъде смекчен или предотвратен и те да могат наистина да работят своя стратегия при стресови условия. Значи, е, тест, е, стрес тестове за ликвидност ще играят роля в това отношение. Колкото до леверича и насоки е, за това как да се оценяват рискове от леверич, трябва да се разработят такива насоки. Това означава дизайна, калибрирането и изпълнението на потенциални е, изисквания за е, леверидж на инвестиционните фондове. Благодаря, Нотис Мариес. да поставя въпроса за функционирането на сигурителните, застрахователните е, фирми. Знаете, че те са много важни за стабилността на системата и функциониране на економиката. Въпросът ми е свързан с е, застрахователните е, фондове в Гърция те бяха а, е, разрушени а, е, от а, е, програмите за подпомагане. 3 милиарда евро са щетите, които понесахме. 20... Въпросът ми. Значи остават 24 милиарда евро от пакета 86 милиарда от заем. Могат ли 14 милиарда да се използват за рекапитализиране на тези фондове? По същи, така както бяха рекапитализирани банките. По този начин тези фондове ще функционират добре. И пенсиите няма да паднат от 1 януари 2019 година. Нещо, което се споменава в решението на Еврогрупата. И последно. Правителството твърди, че след приключване на програмата, в рамката на засилено наблюдение, правителството ще може да решава да не прилага намаляването на пенсиите от 1 януари 19. Така ли е? Така ли тълкувате и вие решението на Еврогрупата? Макар, че при преди имаше задължение да се... Да, правителството беше поело задължение да намали пенсиите от януари 19 Смятате, че има възможност правителството да се измъкне от това и да не ги намале, да не съкрати, да не уреже пенсиите? Аз ще ви помоля е, във въпросите си изпредържате към темата, която е всъщност ЕКСР, е, системния риск. Е, въпросът за пенсиите не е So, um, in February 2016, the ESRB suggested that regulators could run dead. Реши се от uh, съвета, че трябва да се правят стрес тестове, свързани с въглеродния риск. Мисля да отговори на питане на парламента и той каза, че така може да се осигури стабилност. Призовахме също така за въвеждане на европейски въглеродни стрес-тестове, предложени от вашия съвет за банки и финансови посредници за определяне на рисковете, свързани с такива активи. Има ентусиазъм по развитието на таксономията, какъв е напредъка за такъв тип тестове на банките. respect to the first two Що се отнася до първите два въпроса, решението не е наше. Осложнява се ползването на публични средства за рекапитализация. Законодателството за подпомагане от страна на държавата го създава не е законодателство, което ние сме прокарали, но също се отнася и за други ви въпрос, за урязването на пенсиите. Ние не се, е, не се занимаваме с този диалог. Той е част от програмата между споразумения, свързана с споразуменията между държавите членки. Нашия съвет направи един екип, който работи по тази тема. Искаме да разработим методологии за анализ на различни сценарии. Това ще засили аналитичните ни способности да видим какви са рисковете от климатичните изменения. Присъединихме се към мрежата на централни банки и надзорници за екологизиране на системата. Това сме направили по въпроса. Ще видим какви са резултатите до до година. Се надявам да мога да кажа повече are you saying that there will be a proposal? Значи ще има предложение, така ли до година? What's the time frame? как, кога да го очакваме? Тъй като това е ключов въпрос. We have to see what... Разбирам, да. Ще видим какво ще ни каже екипа по този проект и тогава ще ви кажа и някакви графици или крайни срокове. Току-що ми казаха, че току-що сме започнали. Едно среща имало до момента. Thank you, Bernard Monod. Bonjour, monsieur le président. Добър ден, председателю. Що се отнася до системния риск? Искам да говоря за търговската война САЩ срещу европейските предприятия посредством финансовите санкции, които са едностранни и които са неправно оправдани. Франската банка БНП Париба, която е засегната 14 година, с една глоба от 9 милиарда от страна на САЩ, имайки предвид едно екстратериториално тълкование, което е изключително американско. Това е произволно и това може да се случи във всеки един момент, в който иде системна банка в Европа, която е добре капитализирана и не толкова добре капитализирана, както БНП Париба. Ще съществува ли ЕДИС? и всички вложители в банките, ако не функционира системата за гратиране на влогите, ще загубят. Ще се създаде банкова паника, масово изтегляне на, еврозон... на хората от банките в еврозоната. През феврари 18 година видяхме, че имаше обвинения от САЩ към една латвийска банка и тя умря. При положение, че тя беше под пряк надзор. Руските предприятия също са засегнати като Росал, произвеждащ алумини, поради тези санкции почти фалират. Това оказва системни въздействия върху международните пазари. Американските власти едностранно решават да поставят санкции срещу Иран. Европейските предприятия също така ще се окаже, че могат да бъдат наказани за престъпления, които не са извършили Европейската комисия. Също предвижда централните банки, накарат търговските банки в Европа и техните клиенти е, да правят преки плащания в Иран. Това е едностранно решение, което може да продължи колкото си иска. Говорим за една среща на петте големи предприятия в Европейския съюз, които участват и в, с Газпром в Северен поток. Говорим и за течния газ. Имате две минути, а вече говорихте две минути. Нека обаче приключа. Какво, като знам какво се случи след фалита на Енрон 2002 година, we, we, we don't have няма да имаме превод, така че трябва да приключите. Ако използвате повече от времето си, тогава... Let's, let's comment, Имам два въпроса. Please. Драги. Господин Драги. At this stage, we have not на този етап. Това не е обсъждано. Това е проблем. Наистина, добре го посочихте. Много ми се иска това да не стане, но ако това се превърне а, в а, ситуация, която генерира рискове за финансовата стабилност, то тогава а, е, нашия съвет ще трябва да го обсъди, за да смекчи риска или да го предотврати. Благодаря. Thank you. I apologize with Matt Извинявам се, Мат Карти. Thank you, Chair, and welcome again, Благодаря. Добре дошъл. Благодаря за встъпителните думи. Искам в самото начало да кажа, че съм неудовлетворен от отговора на установеното от омбудсмана, свързано с членството на господин Драги е, в определени а, групи. Затова призовавам да сложи край на конфликта на интереси и да напус... за напускане на Г-30 преди омбудсмана да предаде въпроса на парламента. Въпросът ми е свързан с вашата функция председател на Европейския съвет на системен раз, риск. Международните финанси като че ли увеличават все повече големия балон, който се случва на пазара на недвижимости в Ирландия. Разрастват се цените. Решението на такива несистемирни раздути пазари могат да се намерят посредством местни решения. В случая се увеличават повечето общински жилища. Сега има нови предупреждения от комисия, от Международния валутен фонд и така нататък. Говори се за десетки хиляди преструктурирани ипотеки, но това не е устойчиво, особено ако лихвите скочат. Следващия вариант, за който се говори, е риска с економическата стабилност заради прегрелия пазар на недвижимости, който се дължи на частни инвеститори, които търсят а, да спечелят от а, недвижимости. Това налива масло в огъня. Какво е потенциалното въздействие на промяна на лихвените проценти върху ипотечния пазар в Ирландия? Имате ли препоръки също така, които бихте предложили, за да спадне този балон по един по-подреден начин? Какво възнамерява да направи съвета? Ще излезете ли с някакво становище за Ирландия, свързано с риска от тази ситуация? Барбара Капел. Благодаря, господин председател. По темата Брексит чухме доста вчера след заседанието на британското правителство. Знаем повече за техния сценарий. Финансовия пазар няма да остане в единния пазар. Свободата на движение остава само за стоките как оценявате това, този сценарий и какви ще бъдат последствията за финансовата стабилност на еврозоната? И още нещо. Много е, крупни сделки се осъществяват в Лондон. Какви ще са последствията от е, въпросния сценарий в това отношение? И трето, е, след излизането Великобритания или Bank of England, ще имат ли във вашия съвет статут на наблюдател? Thank you. For, uh, uh for the first question, the... По първия въпрос, Евро... Ирландската централна банка засили буфера от 0 на 1% на антицикличния а, процес. Това е един от отговорите. И по-общо този въпрос се повдига и в други контексти, свързани с с недвижими имоти, жилища. Понякога в големите градове са използвани прекомерно. Същото се отнася и за търговските недвижимости. По, първи тема, по първата тема бе направен анализ 2016 година. Нашия съвет излезе с предупреждение към 8 държави, които показаха задлъжнялост а, що се отнася до закупуването на жилища и нарастване на цените на същите. Явленията имат обширен характер. Уязвимостта, що се отнася до търговските недвижими площи, са свързани с търсене на печалба от страна на инвеститорите. Затова цените се покачиха, що се отнася и до сравнение с миналото, особено на водещи пазари и ги направиха по уязвими на рязки промени в премиите. Ролята, всъщност, макар че банките са важни, ролята на небанковите институции и трансграничното инвестиции се увеличават. Мейки предвид повишаването на значимостта на това трансгранично и небанково финансиране, е важно да се види дали нови инструменти, макропотенциални инструменти трябва да се разработят и да се прилагат за небанкови институции и що се отнася до закупуване на търговски площи или наемане на търговски площи. Трябва да започнем да мислим за макропруденциални е, инструменти за небанкови институции, тъй като те често извършват дейности, които много, са много сходни на банковите операции. Това са основно банковите посредници. Това е, що се е до първия ви въпрос. По втория ви въпрос, нека кажа нещо. Прекалено рано е да коментираме по, по някакви възможности, които са обсъдени, но още не са се появили в реалността. Ако целостта на вътрешния пазар трябва да бъде запазена, в зависимост от крайния вариант, някои дейности ще могат да се извършват, други не. И това е една от последиците. Но, както казах, преговорите не са приключили и не може да излезем със становище по нещо конкретно, тъй като то, него го няма. Е, английската банка, дали ще е наблюдател, това не е обсъждано. Благодаря. Thank you. Uh, Burkhard Balz. Балц, заповядайте. Thank you very uh, brief uh, second. Благодаря. Кратък въпрос втори. Що се отнася до съвета, централните банки имат големи компетентности. Това е положително. Но крие и рискове. Защото това, което се представя, е едностранчиво като информация. Не трябва ли да има по-широка експертиза, не само централните банкери да са представени и от надзорниците в бъдеще? Няма ли да е добре в този съвет да участват и такива лица? You, Благодаря, председателю. Добре дошъл, господин Драги. Докладът на съвета за 16-та година е доста популярен в Европейския парламент. Споменахме го в един доклад по собствена инициатива за устойчивите финанси. Споменахме го и в едно изменение, що се отнася до капиталовите изисквания – Питахме се като парламент да включим системния риск за така наречените блокирани активи в пруденциалната рамка. Но явно на вас обаче това не ви се харесва, като отговаряте на такива въпроси, като че ли сте го забравили. Говори се за тези блокирани активи отдавна. Нека още веднъж да ви попитам – като има предвид този доклад, а той е добър доклад, не трябва ли той да се развие? Искате ли да се развие? От вашия съвет или от комисията? Как ще работим по блокираните активи? Uh, question, um... По първия въпрос. Онези, които имат право да гласуват в съвета са националните централни банки, ЕЦБ ЕЦБ има три члена от 27 общо. Така че ние не казваме на съвета какво да прави. Три от 37. След това имаме трима председатели на съвещателния научен комитет, след това на съвещателния технически комитет, след това трите ЕСА. Това са централни банки, но не само централни банки са представени. Не, да. No, no, it's okay, but... Не, не, не, да, но всъщност исках само да кажа, че има различни елементи. Още нещо, което трябва да се направи. На национално ниво 19 държави членки са значили централните банки като национален орган, който отговаря за макропруденциалните политики в банковия сектор. И ако всичко това се събере заедно и е полезно да се разчита на независимостта на централните банки, а централните банки са независими от правителствата в държавите членки, много повече, по-независими са от други органи. То тогава мисля, че състава на съвета е удовлетворителен. The, um... Друг един въпрос. Не знаех, че не искаме да работим по този фронт. Но това, което мога да кажа, е следното. Отговарям само като председател на съвета на системен риск. Предложението на Европейската комисия е пряко свързано с по-раншна работа на научния съвещателен комитет на съвета. Имаме екип, който се занимава с методологиите в момента за анализ на различни видове хипотези или сценарии, така че имаме работна група. Те ще работят по различни методологии и сценарии. Ще видим с какво ще излязат. Но ако имате някакви други предложения за това как институция като съвета за система риск, който се занимава точно с риск, с макропотенциални инструменти, така как нашия съвет може да прави нещо друго, можете да излезете с такива идеи. Във вашия доклад се говори не само за методология за стрес тестове, но и инструменти за ограничаване на риска, като капиталови изисквания, или ограничение на експозициите. Европейския парламент иска да включи това сега в директивата за капиталовите изисквания, но като член никой нищо не прави по въпроса. Знаете, че съвет не може да налага. Резултат на работата на тази работна група може да излезем с предложения за това какви инструменти биха могли евентуално да се използват за преодоляване – но трябва да се работи по-етапно. Първо методология, после да се види как се правят нещата и след това инструменти. Ами, може да кажете и, че прекалено бавно се движат нещата. Това също е някакъв вид предложение. Да кажете, че законодателя бавно се движи. Това е част от а, длъжностните ви характеристики. Може да покажете нетърпеливост. Добре, щом казвате. Благодаря на председателя Драги за двойната му роля днес пред нас. И сега може да закрием заседанието. Следващото стане ще бъде в сряда в 9 сутринта. Благодаря. Благодаря. Yeah,